Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Добър вечер, дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. След тази кратка почивка, нека да започнем с новата част от заседанието си. Първата точка по дневния ред е положението в Албания и заявление на комисията. Като увод аз бих искал да помоля господин Штефан Фюле, комисарят, да вземе думата и да направи въведението си от името на комисията. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря, че ме поканихте, за да говоря пред вас за Албания тази вечер. Макар, че на европейския континент, Албания беше изолирана за по-голямата част на 20 век. И все пак днес Албания е открита, отворена страна. Тя се превърна в държава с европейска перспектива. Но днес Албания е блокирана от политическа комисия. А, от а, криза, извинете. политическата ситуация се влушава и за съжаление доведе до 4 смъртни случая, които не могат да бъдат оправдани. Наистина тази главоломна спирала в посока надолу трябва да бъде спряна. Политическия проблем трябва да бъде решен. Това е отговорност само и единствено на политическите лидери на Албания. Това е което се очаква от населението на Албания и това население е право. Политическите лидери трябва да действат така, както се очаква от тях. Ако, господин председател, решението бъде намерено. Ние като външни наблюдатели трябва да подпомогнем това решение. Службата за външна дейност и господин Флайчек посетиха два пъти Албания, за да се срещнат с президента, министър-председателя и представители на опозицията. Радвам се, че той е тук с мен днес неговото послание от името на Кетрин Ештън, върховният представител и от мое име, съдържат следното да се спре насилието и да се а, разу, раз, разследва какво е причинило трагичните събития от 21 януари. Второ, да се спре съвестните обиди и критики, които се отправят и които подкопават държавните институции. Трето, да се върне политическия диалог отново на правилните релси, а за да се осигури едно по-положително бъдеще за Албания. В най-близко бъдеще това означава съвместно да се осигури провеждането на свободни, справедливи и прозрачни местни избори. И последно, да се изпълни най-важната задача, именно 12-те приоритета, които бяха определени от комисията в нейното становище. Правителството и опозицията трябва да постигнат това заедно. Политическите лидери и обществеността реагират позитивно и окоръжаващо, както казат нашият представител, който посети два пъти Албания. Двамата албански лидери приветстват вниманието, което им се обръща, но те са а, заклещени от националния импас. Европейския съюз не може да замени диалога между лидерите. Ние можем да помогнем да се прехвърли мост през пропаста ангажирайки се активно в това. Но не можем да го направим преди да се проявят ясни знаци, че всички политически а, актьори смятат, че доброто бъдеще на Албания е най-важният приоритет. Няма съмнение за нас, че Албания трябва да изпълни всички копенхагенски критерии – и че трябва да има функциониращ парламент. Нещата стоят така за Албания. Европейска перспектива в съответствие с изводите на съвета и в съответствие с копенхагенските перспективи съответствие с мнението на комисията от 2010 година, а за да може в определения срок Албания да започне преговори за присъединяване. Тези 12 приоритета включват, между другото, подобряване на функционирането на демократичните институции и политическия диалог, върховенство на закона, реформа на съдебната структура, борба с организираната престъпност и защита на правата на човека. Тези 12 приоритета, според Копенхаген, не са някакво хрумване на политиците те ще донесат огромни ползи за населението на Албания. Ето защо спешно албанските политици трябва да осъзнаят, че интересите на техните граждани са най-важното. Европейския съюз се ангажира да им помогне да преодолеят проблема. Изпратих една седмица преди а, демонстрациите писмо до господин Бериша, определяйки в него пътната карта, която ще помогне на Албания да излезе от а, тази ситуация. А, но, за съжаление, имаше трагични развития на събитията. Слава Богу, все още не е късно може да се използва все още европейската рамка, за да се преодолее на този импас в политиката и трагичната ситуация в Албания. Европейския съюз има жизненно важна роля да изиграе. Европейските политици трябва да изпратят един, но, едно много ясно послание, както тук от пленарната зала, така и от всички институции на Европейския съюз, че трябва ръководителите на опозицията и на управляващите в Албания да направят необходимото, за да очертаят изхода от ситуацията, колкото се може по-бързо. Обръщаме се към господин Бериша да създаде една политическа атмосфера, която да включва все повече неправителствени организации и а, други представители на населението. Обръщаме се към ръководителя на Социалистическата партия да направи необходимото, за да може неговата партия да бъде една наистина конструктивна опозиция. Опозиция, която ще се възползва не само от ползите, но и отговорностите на тази новосъздаваща се, надяваме се, атмосфера на включване в Албания. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега ще дам думата на представители на политическите групи. Първо, от името на Народната партия, давам думата на господин Михаил Галер. Той има две минути, за да се скаже. Скъпи колеги, е, Драги колеги, е, благодаря господин комисар за вашето съвсем ясно послание. За да се започне процес на преговори, Албания трябва преди всичко да бъде една правова държава е, с съответните демократични институции и е парламента е именно мястото, където трябва да се водят тези демократични диалози. А, в никакъв случай е, нещата няма, не трябва да се развиват по посоката, която определи господин Рама на 21 януари. Наистина трябва да се развият решения и да се престане с успорването на резултатите от изборите. Опозицията трябва да поеме своята отговорност и парламента да направи конкретни предложения за бъдещето на тази държава. Има препоръки от е, ОСС и от други международни организации. Господин Рама, доколкото знам, в Страсбург е, е, реши да участва в общинските избори. Мисля, че той следва съветите, които неговите приятели социалистите му дават. Знам, че много хора, включително и от нашата група, са активни, играят активна роля сред албанските политици и наистина трябва да приобщим тези хора и Албания да тръгне по един по-положителен път. Благодаря. Демократ Рокпе. А сега от думата на социалистите и демократите, господин Адриан Северин да, получава думата за две минути. Господин председател, дами и господа, ние можем да наречем политическата ситуация в Албания като застой. Някой тази криза просто е безкрайна и парламентът прие миналата година резолюция, с която приканва е, всички участници в политическия процес в страната да намерят политическо решение на кризата и да изработят минимален национален консенсус. Но тази резолюция е, не привлече вниманието нито на политическите сили, нито на правителството като например препоръките на комисията и на съвета е, е, за момента не, никой не обръща никакво внимание. Недопустимо е упражнението на правото на митинги и на протести в страна, е, която страда от корупция, да е, се описват като държавен преврат. Недопустимо е, е доверието в държавните институции, в президентството, в прокуратурата се подронват от изявления на правителството. Недопустимо е тези, които стрелят по мирни протестиращи са наречени герой на нацията и им се обещава амнистия. Е, ще има местни избори в най-скоро време. Е, при настоящите обстоятелства това ще бъде политически тест за всички политически участници в политическия процес. Ние искаме комисаря Фулер и директора е, за Албания да направи необходимото, за да има международна помощ и международно наблюдение за тези избори, за да може, ако не са до край честни, поне да можем да оценим свободата и честността на тези избори. Ние подкрепяме е, подхода на комисията, на комисар Фюле, ние подкрепяме господин Айнчар, настояваме всички политически сили да доведат до край тази криза, защото обратното би било изолация на Албания и заплаха за е, европейската перспектива за страната. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега е, давам думата на представителя на групата на либералите и демократите Мариите Шейке. Е, следващия човек, следващия за две минути. Днес е много интересен ден по отношение на Албания. Аз говорих с представителите на двете основни а, политически партии и ги попитах как а, си представят, че ще водят държавата си напред и как ще преодолеят а, този застой, този блокаж, който се случва, как ще дадат по-големи и добри възможности на младите от своята страна. И двамата не можаха да отговорят за мен, като че ли става все по-ясно, че политическите фигури се интересуват най-вече от себе си, а не от своя народ. Въпреки това, че те а, желаят да влязат в Европейския съюз, ние в нашата а, група смятаме, че е, трябва да имат такова европейско бъдеще, но трябва да се обърнем към албанските власти и а, с апела да не забравят, че е тяхна отговорността на първо място да предоставят добри условия за живот на своето население и да не омалуважават и подкопават европейското бъдеще на своя народ. Ще има избори през май. Те се подготвят в момента. Европейския съюз трябва да играе активна роля в осигуряване на тяхната прозрачност и сигурност. Трябва наистина да се направи необходимото, за да стане ясно, че демокрацията не е нещо, което означава победителя, получава всичко. Не. Трябва да се сътрудничи, и да се продължи с ангажираността към европейското бъдеще. Благодаря ви. А сега от името на Зелените и Европейския свободен алианс Мария Корнелисен има 4 минути и половина на свое разположение. Благодаря. Госпожо председател, кризата в Албания не е нещо ново. Тази криза не е започнала през януари за насилията срещу протестиращите. Тази криза не е започнала и 2009 година, когато Социалистическата партия бойкотира парламента след изборите тази криза е криза, която бих определила като политическа култура. Бойкоти, гладни стачки, митинги. Това е обичайни инструментариум на политиката в Албания. За съжаление, корупцията също е част от този инструментариум и това е, е твърде отдалечено от политика, е, която желаем да се прилага от страна, която е на път да се присъедини към Европейския Европейски съюз. Трябва да има отговорен парламент, отговорни правителства с отговорни политици, за които най-важното да бъде благоденствието на населението. И двете страни трябва да се помръднат. И правителството носи особена отговорност Правителството трябва да бъде е, над е, е, сблъсъците и трябва да прилага политика, която да обслужва цялото население на страната. И правителството трябва да направи всичко, за да не се повторят събитията от януари месец и трябва да допринесе за разследването на събитията от януари Правителството е, трябва да се заеме с корупцията и да осигури реален парламентарен дебат. Опозицията също носи своята отговорност и трябва да направи всичко необходимо, за да не се повторят насилията от януари и е, трябва да бди за това е, изборите да бъдат честни и свободни. Опозицията трябва да участва в парламентарния дебат и трябва да обсъжда проблемите на Албания, като например масовата безработица. Е, как обаче е, да насърчим е, двете страни в конфликта да постигнат споразумение? Господин Фюле каза, че топката сега е в терена на албанците. За съжаление, не степи никаква промяна, за да можем да дадем на Албания статут на страна кандидат. Господин Айчак и други не успяха да постигнат някакъв резултат. Трябва и двете страни да седнат на масата за преговори и се надявам това да стане без заплахи. Мисля, че е, трябва да се предвидят и санкции, мисля, че трябва да се разбере, че неуспеха на тези преговори ще се отразят на всички. Санкциите е, ще е, засегнат е, главно ръководителите на страната, а не гражданите. Не трябва да посягаме на политиката на визите, както чух по коридорите. Това ще бъде много вредно за граждани. Господин комисар, надявам се да не се злоупотребява с политиката за визите в този процес ние въпреки това можем да а, предвидим оттегляне на фондовете за Албания по споразумението за партньорство, но това предполага правителството да бъде поставено под опека. Това ще бъде санкция към политиците, а не към населението. Надявам се двете страни е, да постигнат някакво споразумение. Надявам се господина Чак е, да постигне успеха в е, своята мисия в интерес на населението на хората. От името на консерваторите давам думата на господин Чарлз Танок. Ерперцвен. Uh, господин председател, господин комисар, ако Албания трябва да осъществи прогрес по отношение е, евентуалното си присъединяване, то трябва да работи по един по-конструктивен и по-демократичен начин. Миналия месец а, нестабилността на албанската политика и цялата структура стана ясна. това може да предизвика, разбира се, различни неща. Знаем, че економическата иммиграция може да се засили във връзка с влушаването на ситуацията в Албания. Организираната престъпност и съдебната власт често а, а, биват манипулирани от политиците. А, господин Бериша, казва, а, че трябва да бъдат защитени онези, които стрелят срещу демонстрантите. Социалистическата партия взе решение да бойкотира парламента, но това допринесе за още по-голямата нестабилност в Албания. А Албания трябва да е стабилна, за да започне да прилага инициативи, които ще а, повишат нашето доверие към нея. Албания се включи преди две години а, към НАТО и лидерите на НАТО е, трябва да си зададат въпроса дали пък не дадоха тази възможност на Албания твърде рано. Аз съм твърде скептичен по отношение на Албания и нейните стратегически приоритети. Тя е пълноправен член на Ислямската конференция тя глас, те всички членове на тази конференция гласуват анблок в ООН. Албания и Турция са страни по онази програма, онзи документ, който смята, че шарията е върховният закон. Тук в Страсбург Съдът за правата на човека постановява други неща. Е, и за това си мисля, че Албания все още не е напълно ам, цивилна страна, т.е. не е отделена от твърде силните религиозни уклони. Надяваме се това да се промени в най-скоро бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Николаус Контис. Имате думата за 3 минути. От името на Обединената европейска левица и Северната левица. Благодаря, господин председател. Драги колеги, господин комисар, надявах се, че година и половина след първите законодателни избори в Албания ще излезем от този кризисен етап. И след резолюцията на Европейския парламент ще се вземе предвид това, което ние казваме. Бях убеден, че надеждата за присъединяване към Европейския съюз ще бъде истински стимул, за да се реши политически и социалния проблем но, за съжаление, Албания продължава да бъде в задънена улица. Кой е отговорен за това? Не ние трябва да кажем, а албанският народ е съдник. За съжаление, нещата се влушават и аз безкрайно съжалявам за това и изразявам тези си чувства за загиналите през януари. Наистина, ние искаме да бъде наказан отговорника за това, но няма да скрия от вас, че съм притеснен от перспективата за местните избори през май и ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да бъде гарантирано е, нормалното протичане на тези избори. Трябва е, тези избори да се проведат е, при зачитане на всички международни права за свободни демократични избори. И помощта на Европейския парламент и изобщо на Европейския съюз, съгласен съм с господин Фюли, трябва да бъде помощ субсидиарна помощ не е, да бъде обвързана с нашите политически приятелства. Не ние ще намерим решение на албанския проблем, а албанския народ трябва да направи това. Той трябва да намери решението. Не съм съгласен с това, което се казва за липсата на мерки, е, че не се взимат мерки или пък, че се предлагат мерки, които са в ущърп на албанския народ. Смятам, че в европейските институции по отношение на държава, която е на прага на Европейския съюз, ние не можем да не констатираме, че подобни мерки само забавят тръгването по демократичен път. Е, наистина трябва да се води политика на диалог, на политически диалог, а не да се възприема сегашното поведение е, победителя печели всичко. Надявам се, че албанските политици ще излязат от тази логика, ще излязат от задънената улица и тази страна ще може да се справи със своите сериозни проблеми, не само политически. Да не забравяме и економическата криза в съседните страни, Италия, Гърция. Всичко това само влушава положението в Албания. Трябва да се излезе от тази задънена улица по пътя на политическия диалог и трябва да се намери решение на тези проблеми. Бълга... Е, благодаря. Бастиан Белдър. Благодаря. Господин Бастиан Белдер е следващия в списъка. Две минути и половина от името на Европа на свободата и демокрацията. Много ви благодаря, господин председателю. Като журналист през 90-те години неколкократно посетих Албания и видях толкова много талантливи младежи. Страна, която би трябвало да има бъдеще. Присъствах и на един летен курс, на който обсъждах с представители на академичните среди в Албания същите теми. Тези хора имат държава, имат църква. Какво е посланието ни тогава? Ние, Европейският съюз, трябва да се постараем да настояваме за решение, честно казано, на думи това звучи по-лесно, отколкото може да се получи на практика, но искрено съм убеден, че можем да помогнем на албанските граждани. И ви пожелавам успех в преговорите. Има и още нещо. Във връзка с събитията в Тирана, група млади албанки бяха организирани за трафик на хора с цел проституция в Европа. Как комисията ще се бори с незаконната проституция? Благодаря. И последен от името на необвързаните, господин Ковач. Една минута, заповядайте. Благодаря ви. От 2009 година, от изборите в Албания, политическия живот е бурен. Парламентарната институция като че ли не работи ефективно. Фактът, че социалистите продължават да обвиняват правителството за подправени е, избори е едната страна на нещата, а Разбира се, министър-председателя Бериша не отстъпва от своята позиция, а обвинява опозицията в политически амбиции. Аз си мисля и впечатленията ми са, че преговорите няма да имат успех за сега. Бъдещите членове на Европейския съюз трябва да вложат повече усилия срещу организираната престъпност. Това е важно не само за Европейския съюз, но и за бъдещите държави членки на съюза. По този начин се изгражда по-добър имидж на страната. За да се подобри ситуацията в тези страни, важно е да се а, конструира демократическите институции в тези страни. Благодаря. А сега Давам думата на господин Едуард Кукан. Две минути. You, Благодаря, господин председателю. Господин председателю, господин комисар, колеги. Политическата криза в Албания вече трае отдавна. Не говорим за задънена улица, а за дълбока и много продължителна политическа криза. Тя накърнява репутацията на страната на нейните граждани и амбициите им за европейско бъдеще. Не трябва да продължавам тази политическа криза и проистичащото от нея напрежение. Не бива да допускаме това. Затова трябва да изпратим общо послание, че искаме Албания да бъде кандидат за присъединяване към Европейския съюз. Но политическите лидери и от двете страни трябва да покажат готовността да решат висящите проблеми при пълно спазване върховенството на закона, съобразно с Конституцията и чрез демократични институции. Твърде дълго чакахме да се намери решение на положението без осезаеми резултати. Силно осъждаме насилието по улиците на Тирана на демонстрациите на 21 е, януари. Обстоятелствата, при които загинаха 4 души, трябва да бъдат разследвани. Ще има местни избори тази година в Албания. Това ще бъде още една проверка за демокрацията в страната. И пак, сега е моментът политическите лидери да съсредоточат усилията си върху намиране на гаранции с цел да не се продължава кризата и да не се задълбочава тя. В заключение, господин председателю, искам да подчертая значението на политическите послания и предложения е, в речта на комисаря Фюле в началото на нашия дебат. Най-добрият положителен принос на Европейския парламент към съществуващото положение би бил да застане с цялата си тежест за тези предложения и съответно да изпрати ясно и общо послание към политическите партии в Албания. Благодаря. Благодаря. Господин Ханес Свобода има а, думата за две минути. Много ви благодаря. Бих искал още в самото начало да благодаря на комисаря Фюле за е, ясното му недвусмислено изказване и за неотслабващият му ангажимент. Искам да благодаря и на господин Лайчак за е, неговата ангажираност през последните месеци. Аз е, им пожелавам успех в усилията за напред. Очевидно съществува реално желание те да бъдат подкрепени, за да се намери решение. И все пак малко скептично можем да погледнем на тези разисквания, защото тук в пленарната зала една група сочи с пръст друга и обвинява, а тя отвръща със същото. Но в края на краищата и правителството, и опозицията трябва да намерят решение. Това казаха е, изказалите се политически групи. Малко след падането на режима на Енвер Ходжа, аз посетих Албания и бях очарован от воодушевлението на младежите. А сега изпитвам разочарование. Политическата класа в Албания като че ли не може да отговори на желанията и очакванията на народа. Разбира се, имаме и лични контакти, и лични приятелства, но и на двете страни искам да кажа. Седнете на масата за преговори и се разберете. Намерете решение. Трябва да бъдат призовани и двете а, е, страни да се вслушат в призивите за свободни и честни демократични избори. Макар и да са местни тези избори, добре е да има наблюдатели, защото тези избори могат да бъдат трамплин към изграждането на нов политически климат в Албания. Ако Албания не се промени, ще бъде изолирана. А ние не искаме това. Ние искаме Албания да върви по пътя към Европа. Благодаря. Давам думата на господин Станимир Илчев. Една минута имате. Заповядайте. Благодаря ви, господин. Искам да кажа още в началото, че албанското общество, албанския народ са малко по-особени и моля да ме разберете. Те са имали по-особена история, по-особена културна традиция и до ден днешен съхраняват някои особености, както на националния характер, така и на начина по който възприемат политическите процеси и ги развиват затова ако искаме да инструментализираме проблема който коментираме вероятно трябва да проявим творчество гъвкавост и фантазия. така например според мен е необходимо да се контактува не само с лидерите на двата политически блока които са в конфронтация но и с неформалните лидери на албанското общество. тук се казаха точни неща за шериата за ислямската конференция но трябва да помним албанците са толерантни и към трите основни религии в своята страна към източното православие към исляма и към католицизма. тези три общности имат силни лидери както и неправителствените организации и младежта. нека се обърнем и към тях в усилие да съберем двата полюса. благодаря ви. Благодаря. А сега бих искал да дам думата на госпожа Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председателю, господин комисар Фюле, уважаеми госпожи и господа. Позволете да благодаря на господин Фюле и господин Лайчек за онова, което правят, за да намерят разрешение от ситуацията. По този начин Европейския съюз ще подпомогне процеса в Албания. Радвам се, че водим този дебат днес. Радвам се, че този дебат не е една какафония от политически семейства. Би било жалко за парламента. Тази институционална криза, която сега е споходила Албания, е криза на политическите култури – Става дума за словесно насилие, което се превръща в насилие по улиците, а хората страдат това. Трябва да се разгледат а, отговорностите и обстоятелствата. Както казах, насилието по улиците може да задържи албанския път към Европейския съюз. Както комисарят каза, трябва да се отчетат политическите сили и политическите сили следва да работят в интерес на народа си. А Европейският съюз да намери решение от тази политическа криза, да седне на масата на преговорите и да се преустанови играта с обвиняване и обвиняване на виновници. Необходимо е да се намери решение от ситуацията. Кой е виновен, кой е започнал, кой е отговорен? Това са въпроси, които нямат място в една европейска държава и се надявам, че партиите ще осъзнаят това в страната. Чухме, че парти, партиите искат да участват в общински избори, да изберат е, изборна комисия. Това е една пълна първа стъпка, която би трябвало да се проведе по прозрачен начин, за да може да гарантира последващите действия. Освобождаването на визовия режим стана дума за това. Има подкрепа в парламента за такова решение. Моя въпрос към господин комисар Фюле е следният. Надявам се, че комисията не възнамерява да забави освобождаването на визовия режим, защото това е санкция срещу албанските граждани. Другия въпрос е какви са възможностите, ако двете страни не се споразумеят? Как може да се окаже повече натиск? Както колегата ми каза преди малко, в фондовете по споразумението може да се направи нещо, а от друга страна може и да се спрат тези средства, но това също няма да е в интерес на населението. Необходимо е да се намери решение, което да работи. Докладът на МАТИ на съвета на Европа посочва, че трафика с хора е подкрепен от тайните служби в Албания. А пък това вече е нещо много важно като знак за готовността на е, тези сили. Господин Пашка сега има думата за минута и половина. Е в року 2009 pretrváva v Albánsku politické napätie vyplývajúce с tesného volebného... Много ви благодаря. След изборите през 2009 година възникна значително напрежение в Албания – и резултатите от изборите, ако не друго, изостриха различията между партиите. Социалистите и техният ръководител се оплакват от правителството на Бериша не само заради манипулации на изборите, но и обедняване на населението и корупция. Около 20 000 души се включиха в демонстрациите от януари насам и по-конкретно от а, а, поразителните събития на 22. На 22 януари 4 души бяха убити, а 150 бяха тежко ранени. Неколцина загинаха от огнестрелни рани. Трудно е да се опровергаят твърденията за полицейско насилие. В една демократична страна се зачитат изборните резултати, но това не може да стане на фона на корумпираната полицейщина. Бериша като че ли забравя основни демократични принципи, няма перспектива той да се отегли преждевременно. Не можем да търпим дребни диктатури, които около Европа продължават да се държат по този начин. Подкрепяме демокрацията. Председателят, моля ви, спазвайте регламента за времето. Времето наистина много напредна, полунощ наближава, затова нека да бъдем дисциплинирани. Госпожа Дорис Пак. Колеги, това, което дискутираме сега, не започна на 21 януари. Затова ви питам, защо комисията и другите международни участници не разпознаха пламъците, когато огъня започна да гори? Говоря за 2009 година, изборите. Имаше избирателен закон, по смисъла на който бяха проведени тези избори. А сега демократите и социалистите се противопоставят един на друг, но това не е нещо ново за Албания. Наблюдателите на социалистите, другите наблюдатели, а, първоначално казаха, че ето, нещата са в ред, а пък сега нещо друго се случва – Двете партии не могат да се понасят. Превърнаха се в е, врагове. Как ще водят Албания към бъдещето? Все още страната, за съжаление, не е кандидат членка а когато се формира правителството, тогава опозицията започна да обвинява правителството, че изборите не са справедливи, че са били а, манипулирани и поиска да се отворят бюлетините. Никъде не се прави това в никоя една страна. Така че оттам започнаха тези протести, гладните стачки и отказа на партията да влезе в парламента. Трябва да бъдем честни. Не можем все да приглушаваме нещата. Понякога трябва да се каже къде са щекотливите неща. Защото в началото въпросът е при за откриването на бюлетините, за отварянето на бюлетините. Това не е възможно. Нещата, за съжаление, много ескалираха. Добре е, че сега имаме пътна карта. Да, знае, че малко преувеличавам нещата, но господин Лачек, господин комисар Фюле, вървете по тази пътна карта, за да помогнете на страната в името на по-доброто и бъдеще. Председателя, благодаря ви. Думата има господин Виктор Бощинаро. Благодаря, господин председател, господин комисар. Приветствам изявлението ви. Искам да подчертая колко важно бе казаното от господин Лайчак в опита да се намери решение на едно драматично положение. В Тунис в миналото имаше ситуация, при която хора, опониращи на диктатора, трябваше да напуснат напусната страната, но нямаше насилие, нямаше екзекуции, подобни на тези, които медиите показаха в Тирана. Според министър-председателя Бериша, демонстрация демонстрантите са участвали в опит за държавен преврат под ръководството на опозицията. Главният прокурор, ръководителя на тайните служби са все назначени от господин Бериша. Кажете ми, те сега социалисти ли са или нещо не е наред с господин Бериша? Освен това, искам да чуя какво ще кажете е, за заместника ръководителя на Държавния департамент на щатите, е, който, който публично опроверга, е, че това е държавен преврат? би трябвало да проявим силна воля, така както Штатите и НАТО, които сега се опитват да помогнат и на двете страни в Албания да постигнат решение чрез преговори. Също призовавам всички колеги, които оказват безусловна подкрепа на господин Бериша, да престанат да гледат едностранно. Трябва да се окаже натиск върху двете страни. И е, те трябва е, да бъдат потикнати да намерят решение. До сега само една от страните е проявила известна готовност да приложи резолюцията на Европейския парламент и 12-те е предложения, споменати от вас, господин комисар. Сега призовавам комисията да бъде решителна а, и да се стреми към постигане на изход на основата на резолюцията на Европейския парламент, 12-те цитирани препоръки, като се помни, че без пълно съгласие на двете страни, процесът на интеграция на Албания в Европейския съюз може да бъде напълно замразен. Благодаря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 Изцяло подкрепям пътната карта, която вие очертахте пред нас тази вечер. Аз съм твърдо убеден, че Албания е страна, която има европейска перспектива. И като такава трябва да бъде страна кандидатка. Кървавите събития на 21 януари тази година върнаха Албания години назад към протестите и насилието от 90-те години. За това съм много сериозно загрижен за бъдещето на страната. Мога да уверя колегите, че лично можах да се убедя какво е положението в страната през ноември 2010 година като член на комитета в рамките на съвета за стабилизация и асоцииране. Трябва да се потърси решение на реалните проблеми в бъдеще. Безработицата е социалната язва, заедно с политическата корупция, която разяжда страната. Нещата са пределно ясни. И за това трябва да се постараем да се постигнат е, договорености между правителството и опозицията, поне е, по принципните въпроси, и да бъдат максимално свободни и демократични предстоящите избори. На 8 май ще бъдат произведени избори за местна власт в Тирана. И това ще бъде една чудесна възможност да се види Докъде е стигнала демокрацията? Ние трябва да бъдем там и да го видим. Знаем, че Албания напредна и ние трябва да продължим сътрудничество и взаимодействието. Присъствието ни там има огромно значение. Благодаря. Благодаря. Госпожа Копа има думата. Минута и половина. Господин председателю, ние всички дълбоко се тревожим от събитията в Албания. Драматичните събития в тези протести срещу корупцията имаше и човешки жертви след сблъсъка с полицията. Нужно е да се действа. Това е криза, която се развива и носи рискова за страната. Правителствата трябва да действат, държавата – се нуждае от действащо правителство и правова държава. И приоритета на правителството трябва да е борбата срещу корупцията. Необходимо е обаче да има правен израз това. В противен случай правителството работи срещу народа си. Необходимо е да се запази мира в страната и ние сме длъжни да дадем своя принос за това. Трябва да видим и какво е отговорността на правителството, опозицията. Не трябва само да бъде обвинявана за кризата. Необходимо е да се намери решение, които да са процедурни в рамките на Конституцията. Председателя, благодаря. И последен оратор от списъка, господин Босотил. Две минути, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Гледайки ситуацията в Албания, наистина изпитвам дълбоко съжаление, защото се сещам за историята на моята страна преди около 30 години, през 80-те, когато ние бяхме в подобно положение. Разделение, напрежение, политически напрегната ситуация, а и насилие. Беше а, обстановка, с която не бих се гордял никога. И по същия начин е, струва ми се, албанските граждани сигурно са натъжени от ставащото в страната им сега. И те сигурно не се гордеят с него. Днес аз съм много горд със страната си, тъй като ние се умяхме да изградим държава стабилна, демократична и преди всичко член на европейското семейство. Политическата среда е съвсем различна от съществувалата преди. Желанието ми днес е и Албания да постигне целта си да се превърне в стабилна страна и да влезе в европейското семейство. Но разбира се, докато двете водещи партии в страната продължават да упорстват, Албания няма да постигне целта си. Срамно е, но е истина. Европейският съюз играе своята роля – Неодавна либерализирахме визовия режим за албанските граждани, но ролята си трябва да изиграе и Албания. А за тази цел, както правителството, така и опозицията, трябва да възприемат различен политически подход, зрял и отговорен към албанския народ трябва да възприемат политика, която води до по-голямо единство в страната. Ние е, не можем да казваме на албанците какво да правят. Можем само да им кажем, че решението дали, е, за присъединяване на Албания към Европейския съюз е в техни ръце. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Е, Ана Ибришагич, една минута. Благодаря, господин председателю. От известно време вече наблюдаваме кризата в Албания и сега тя ескалира. Този път Европейският съюз реагира добре и незабавно. Господин Фюле, господин Лайчек проявиха ангажимента. Те показаха, че със своите проблеми Албания не е сама в крайна сметка поставено на карта е доверието към страната, която желая да се присъедини към Европейския съюз. Не трябва да се говори за това кой е крив и кой е прав, а за това как да бъде възстановен политическият диалог и то в рамките на политическите институции. Е, ние не подкрепяме е, този, който греши или този, който е прав. Напротив, изборите трябва да бъдат е, ясен сигнал за това, че Албания върви или към Европейския съюз, или в обратна посока. Господин Басе, Басечис, една минута. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, Съгласен съм с преждеговорившите, че положението в Албания е тревожно и се отразява отрицателно върху бъдещата перспектива не само на Албания, но и на други страни в региона. Миналата година Европейския съюз заяви, че Босна и Херцеговина напредва в процеса на реформите и либерализира визовия режим. Няколко месеца по късно започнаха политически безредици, имаше жертви. Поради тази причина трябва да заявим, че Албания не издържа и изпита и трябва да преосмислим перспективата за Албания в региона. Всички страни на Балканите трябва да действат солидарно, да насърчават регионалната интеграция и да укрепват стабилността. Благодаря. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председателю. Ситуацията от края на януари в Албания показва, че в политическия дискурс не бива да се преминават определени граници. Ескалирането на напрежението между властта и опозицията доведе до смъртни случая а, а, такива спорове в една демократична а, държава остават в парламента, а не излизат на улицата. А, опозицията атакува държавните сгради а, и това е тежко. А машинациите на някои власти а, а, с цел прикриване на виновните е също така, са също така неприемливи. Искам да припомня това, че трябва да се върнат към парламентарни разговори албанските политически партии. Изборите от 2009 година бяха стъпка в правилната посока и не трябва по никакъв начин недоволството да се излива в такива форми, че да се поставя под заплаха членството на страната в Европейския съюз. Господин Папа Николао, Една минута. Благодаря, господин председателю, колеги. Бих искал да кажа следното. Има показатели, които а, показват ръст в Албания – 2% за 2010, а 3% за 2011. А социалните сблъсъци се влушават. Очевидно, Ръстът на страната не предоставя чувството за благосъстояние в страната, а точно обратното се случва. Има разочарование, нови страхове, нови вълни иммиграция. Нещо, което а, е, видяхме през 90-те години в Гърция. Така че необходимо е Европа да предостави а, е, както помощ, така и да посочи ясна политическа воля, така че всички социални групи да се възползват от ползите. Благодаря. И на последно, но най-позначение място, господин Шоплин. Благодаря ви. Ще продължа изказването си на английски. Можем да опишем положението като студена гражданска война. Двете страни са наистина като воюващи и дърпат страната надолу по а, спиралата на трудностите. Също както някога правеше Комунистическата партия. И след като започне този процес, вече е много трудно ситуацията да се върне към демократичните норми. И това е трагично. Има ли изход? Да. Катарзис. Катарзис, който може да бъде предизвикан само от огромен исторически компромис. Благодаря. Благодаря ви за това, че спазихте регламента за времето. Това беше последният оратор, записан в моя списък. Затова сега давам думата на комисаря Фюле да обобщи разискванията. Заповядайте. Uh, Благодаря ви. Господин председател, почитаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за този дебат. Преди да споделя с вас моите заключителни бележки, позволете да се спра на двата въпроса, които бяха зададени в хода на дебата. Първият от господин Баутнер – в писмена форма. Имайки предвид основния фокус на днешната ни дискусия, а имаше и друг въпрос, а именно мислим ли за санкции? Не. Не мислим. Защо? Защото процеса на разширяване – наистина процесите го работят много ясно. Изпълняват се условия и тогава вие имате възможност да продължите на следващите стъпки към присъединяване към Европейския съюз. Ако не се изпълнят изискванията и условията, тогава има забавене. А в крайна сметка може да се спре процеса. За съжаление, това е крайната цена, която се плаща – не само от политиците, но и от гражданите на съответната страна. Господин председателю, уважаеми госпожи и господа, Върховният представител и аз ще продължим с всички усилия да направим необходимото, за да има възможност да се проведе диалог между двете партии в Албания. Знаем как ще подходим, но имаме нужда и от вашата подкрепа, за да може лидерите на основната опозиционна партия и правителството в Албания да разберат какво е нашето послание. И така страната може да излезе от политическата криза и тогава могат да се предприемат положителни стъпки към европейската интеграция. Европейският съюз има ангажимент към всички страни от Западните Балкани за тяхното влизане в Европейския съюз. Ние държим на ангажимента си и увеличаваме а, усилията си, за да може страните да отговорят пълно на критериите. Албания спешно трябва да изпълни основните 12 приоритети, които включват основните принципи на демокрация, правилно функциониране на парламента, разделение на властите, провеждане на изборите и спазване върховенството на закона. Всичко това ще бъде възможно, когато сегашната политическа ситуация предприема положителен завой, за да може да стане факт политическия диалог в парламента и функционирането на всички държавни институции, така че в крайна сметка да се изпълнят въжделенията на албанските граждани, а те заслужават внимание. Лидерите на Албания трябва да действат днес, сега, в ползата на своя народ а Европейският съюз е готов да помогне на този процес. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин комисар. Надяваме се, че обстановката в Албания ще се разреши. С това приключвам дебата на тази тема и Продължаваме с следващата точка от дневния ред, която е изявление на комисията относно скандал, свързан с послушвания в България.